Buongiorno, колеги. Il primo punto. Добър ден, дами и господа. Първата тема по днешния дневен ред е изявлението на комисията, свързано с изборите за Европейски парламент в 2014 година. Искам да ви напомня, че няма да има процедура по спонтанно изказвания по този дебат и давам директно думата на господин комисаря Шемет. Благодаря. Уважаеми депутати, изборите за Европейския парламент винаги са много значителни за Съюза, а изборите през 2014 ще се случат в особено важно политическо време. Комисията винаги поддържа всички усилия на, за поддържане на легитимността